толкова по-добре. Благодаря ви, господин председател. Днес вземам думата от името на колегата си Антони Хук, който днес не може да участва в заседанието. Според Антони трябва да дадем съгласието си за сключването и на двете споразумения. Това са основните му аргументи за Борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност е сред основните приоритети за европейските граждани. Приветстваме включването на решението от Прюм и в двете споразумения. Решенията от Прюм допринасят засилването на трансграничното полицейско и съдебно сътрудничество. Във връзка с това взаимното признаване на резултата от лабораторни дейности, извършени от авторизирани доставчици на криминалистични услуги, може да е изключително важно международната организирана престъпност е с трансграничен характер, т.е. тя не се спира пред европейските граници. Затова и приветстваме възможността за всички държави членки да имат достъп до базите данни на Швейцария и Лихтенштайн. Що се отнася до ДНК, дактилоскопични отпечатъци и регистрацията на МПС. Към момента над 5000 престъпни групировки извършват дейност в международен мащаб, включително и в Европейския съюз. За да да се справим с този проблем, е изключително важно да си сътрудничим и да обменяме информация. Поздравяваме Европейския съюз с, с приключването на преговорите и с двете държави. Благодарим на госпожа Мецола за това, че отдаде дължимото внимание на тези две споразумения. От името на идентичност и демокрация, господин Кофот. Благодаря, господин председател. Не исках да се изказвам по докладите, но е абсурдно според мен, че се организира това заседание, като се има предвид колко малко хора има тук в залата. Би следвало да се позамислим при положение, че толкова малко хора в момента са в залата. Максимум десетима депутати. Човек може да има основателни причини, като, например, да се е забавил някъде по пътя или ангажименти в избирателния си район. Абсурдно е наистина, че е толкова празна залата в момента. Никак не е добре това, според мен. Нямам какво повече да кажа за сега. Well, actually, there was no shadow, was it? Всъщност не се изказахте в качеството си на докладчик в сянка. Много често се случва това тук в Европейския парламент. Учим се в крачка. Хиляди пъти вече е имало такива оплаквания за ниския брой депутати, които участват в заседанията, но не бива да обвинявате тези, които са тук. Тези хора които са тук, си вършат работата. Трябва да обясним на обществеността, че понякога депутатите не могат да участват в дадено заседание, тъй като имат други ангажименти. Това не е по ничия вина. <clears throat> Ние сме тук, за да продължим работа, така че, щом сте тук, вършете си работата на докладчик Сянка. Беше предвидено тази точка да бъде обсъждана до 9.30 часа, но мисля, че с това можем да приключим по нея. Искате ли да кажете още нещо от името на докладчицата? Не. Понякога комисията иска да се изкаже, доколкото виждам представителят и не иска да вземе думата. Нека тогава ви припомня, че тъй като докладите са с по-специфичен характер, в измененията си можем само да отхвърлим препоръката на докладчицата, съгласно член 105 параграф 1 и 4 и член 114 параграф 7 от правилника за дейността. Крайният срок за внасяне на измененията започва да тече от днес. Той е до 14 ноември, 18 часа. Гласуването в нашата комисия ще се състои на 2 декември. So we've got a second point in the order of the day scheduled by 9.30, which is Europol, and we got a presentation here. Последващата точка трябваше да започнем в 9.30 часа. <clears throat> Бе предвидено да разговаряме с директора на отдел, заместник директора на отдел операции в Европол, но той все още не е тук, тъй като бе предвидено да дойде в 9.30. Затова предлагам да прекъснем за кафе за 12 минути, след което ще продължим с тази точка. Благодаря ви. Знам, че не е приятно, че толкова малко хора присъстват в залата, но се учим в крачка. Dear colleagues, let's resume. Now, it's scheduled time. И така, пристъпваме към втората точка от е, днешния ни дневен ред. Говорим е, за точка 9. Оценка на Европол за заплахата от организираната интернет престъпност. Ще чуем представенето на господин Уил Ван Гемерт. Добре дошъл. В Комисията по гражданска свобода господин Уил Ван Гемерт е заместник директор на операция Европол. На 9 ноември Европол е, е, прие оценка е, за интернет престъпността. Доклада се казва ОКТАЙ преценява се заплахата от престъпления в интернет. Има се предвид изкуствения интелект, новите технологии и доклада посочва, че полицейските сили са изправени основно пред нова заплаха от добре известните нови технологии. Ето защо ние приветстваме с добре дошъл господин Уил Ван Гемерт и неговия екип. Вие ще ни обясните съдържанието на доклада, е, след е, което ще има възможност за е, провеждане на дискусия. Искам да ви уведомя, че сме предвидили един час за тази точка от дневния ред. Така че след като чуем представенето на Интерпол, депутатите ще могат да зададат въпроси. Благодаря, господин председател. За мен е чест да говоря пред вашата комисия, за да ви запозная с част от работата на интернет. Аз съм тук е, с господин Фернандо Рулс, който ръководи Центъра за операциите и нашия представител в Брюксел. Ние ще можем да направим е, това представяне, но също така и да отговорим на въпросите ви. За 15-20 минути ще се опитам да ви запозная с доклада и с някои от заключенията по него. На доклада на екрана виждате един от нашите флаг е, шипи, т.е. стратегическа оценка на интернет и използването на кибертехнологии, преценка на преценка на правоприлагането, Имаме предвид миналото, настоящето и бъдещето на киберзаплахите, тенденциите. Включват се и препоръки за политиците като вас по, на, на всички нива от стратегическата политика и техническата дейност. Така че доклада е, не включва само оценка на заплахата, е, но също така и възможностите и постигнатия успех при правоприлагането. И е, накрая ние ще се спрем на някои от препоръките, които ще ви отправим. Е, това са темите, които се обсъждат от нашите екипи. Е, виждате е, този клуб за работа. Ако трябва да посоча една ключова дума, която в известна степен символизира развитието на престъпността в интернет, е дръзки. Те са дръзки и а, те се възползват от всяка налична възможност но също се възползват от 5G, от ГДП и така нататък. Всичко това е част от нашата преценка. Какви са настъпилите промени? Това е това е символично, ако сравните с страницата от ляво и страницата в дясно. От ляво виждате, че през 2018 година още се запознавахме с престъпността, с извършителите, докато сега говорим за нагласите и как престъпниците се възползват от възможностите, които се предлагат от кибертехнологиите. Най-важните заключения, че атаките са по-целенасочени, водят до по-голяма печалба и следователно са по-вредни за цялото общество. И накрая виждаме, че трябва да има повече пари от частните дружества и трябва да се имат предвид новите форми на киберпрестъпност и нарастват сексуалните престъпления, нараства обема им и това е предизвикателство за правоприлагането. Е, това осложнява нещата, Допълнително, е, защото има повече изрично съдържание, което също се използва от престъпниците е, постигнати успехи. Е, пазара е тъмен, например на Уолл Стрит, а освен това определен вид услуги, които дестабилизират пазара Има опит за е, успорване на пазарните места в услугите, е, свързани с комуникациите. Ключов е, услуга, свързана с економиката, е нещо първостепенно по общите черти за всички престъпници нарастват злоупотребите, онлайн анонимност, т.е. разследването става много трудно, много трудно е, се стига до верни данни при разследването. На практика е невъзможно да се стигне до данни. И на второ място, е, един общ въпрос. Данните, данните е, като, като стока, като цел, е, като средство за извършване на престъпленията. При правоприлагането основните предизвикателство е достигането до е, верни данни при разследването, как да се управляват тези данни и накрая как да се използват те при разследването. Следващия диапозитив. Е, това са основни тенденции, които са очертани и в доклада. Ключови думи. престъпност зависим, зависим престъпност, но също така е, криминална инфраструктура, уебсайт, сайт е, при измамите при плащането. Според нас основна заплаха е използването на карти. Е, използва се така наречените скимари. И, както казах, е, има заплаха за предприятията, за бизнеса. Престъпниците използват изкуствения интелект – е, и те, е, например, използват гласовете на генералните директори, социално инженерство. Това са основни фактори, свързани с заплахата. Човешкото същество е главна част от веригата. Е, при, когато говорим за економика на услугите, е, примерно, е, когато си дадеш сметката за получаване на пари, е, това е основна услуга, това е и обща цел за престъпниците, така че в финансовата система виждаме значителна киберзаплаха. И после е, сексуална експлуатация на деца онлайн. Това е, остава основно предизвикателство. Също така и търсенето на деца онлайн. То все повече е, нараства. Това е отново предизвикателство за правоприлагащите органи. при е, изнудването, при сексуалното изнудване. Това е нарастваща заплаха за нашето общество. Искам да подчертая и дистанционното блудство с деца. Това е също част от е, е търговската експлоатация на деца. И накрая е, е уеб страници, е, при е, единните точки за продажба, при малък и фрагментиран пазар. Може да се прави реклама на всичко, но в по-специализирани области. Е, това се развива в една променлива, летлива среда е, все повече се използват е, съобщения за търговия онлайн, т.е. все по-голяма степен се използват платформите. Е, какво, какво предлагаме на държавите членки в нашия доклад? В доклада се посочват не само заплахите, но и резултатите и успеха. Има специален екип, така наречения Dark Web екип, който подкрепи държавите членки при е, водене на разследване. Работим на различни пазари в сътрудничество с различни държави членки. Номер две е сътрудничество с първоприлагащи агенции в Европейския съюз а, за организации, кои, които работят на повикване. Имаме е, повече от 150 е, клиенти. Те плащат е, месечна вноска и ние му казваме съдействие. Например, в уебсайт е, за извършване на проучване не само при доставките, но и тези, които използват този вид услуги. Третия пример е, – сексуалното блудство. От 2019 година е, се правят проучвания в държавите членки в сътрудничество с разследващи органи в Съединените щати. След това идентифициране на лица, които работят в един правен режим, но живеят по друг правен режим и при координирани действия стана ясно, че дадено лице може да използва повече от 40 онлайн платформи, различни видеоплатформи за е, издирване на, на жертвите си. Тоест, е, по различни пътища се блудства с едно и също дете, така че е, при подозрение се идентифицира извършителя. Правят се и активни разследвания. Искаме да развиваме нови дейности, например киберпатрули. Е, работим с много държави членки. В рамките на една седмица в нашия штаб идентифицираме злоупотреби. Въпросът е не само да бъдат идентифицирани извършителите, но и е, да се учим един от друг при е, по-активните действия на тъмния пазар. Ключови препоръки от доклада. Тук виждате списъка на препоръките, ще се спра накратко на тях. Първо, е, международен координиран подход за да разследваме дейността на тъмния уеб. Ключовата роля на основните на тези, които предлагат киберуслуги, според нас трябва да има координиран подход между всички партньори, за да се осигури безопасността онлайн, е, образователни кампании, които да бъдат част от нашата политика и е, да засилим киберобразованието, киберустойчивостта. Това е, предпочитава говорим, говорим примерно за изнудване, за получаване на пари, но също така сътрудничество с частния сектор – а, с основни партньори. да разполагат с основна информация, която е необходима и при правоприлагането. И за това смятам, че когато работим с такива партньори, а, трябва да има иновации при правоприлагането, а, нови начини за работа в областта на киберпрестъпността. За, на следващия диапозитив ще видите няколко примера нови начини за разрушаване на криминални бизнес модели. Една дейност, която развиваме от около 3 години. Как да разрушим модела на престъпниците, да стане невъзможно за тях да получат пари от откуп, за откупуване на лица. С, работим с частни партньори, с партньор в привоприлагане за създаване на този уебсайт. Е, е, трябва всяко дружество да има криптирани инструменти е, и този уебсайт е безплатен за всички граждани на Европейския съюз. Започнахме с четири партньора, но виждате е, че за момента имаме повече от 151 партньора и ние предлагаме безплатни инструменти за декриптиране, за да бъдат разрушени бизнес моделите. Тук виждаме някои резултати. А, а, този вебсайт не е вече само европейски, той става глобален. Работим а, с различни партньори. А, той е на лице на 36 езика. И тук виждате броя на потерпевшите, които са получили помощ. При много при много внимателна преценка виждаме, че сме оказали помощ на толкова лица, колкото са написани на екрана. И М така че, отново, разрушаваме бизнес модела на престъпниците, но всичко се предоставя безплатно. Ако сте потърпевш, ако смятате, че има заплаха за бъдещето ви, тогава има бизнес подход работим не само при киберпрестъпността, но и в други области. Пример, още един пример, е, сексуалните блудства. Uh, uh, Ето виждате отново правоприлагане, разследвания. Искаме да ги стимулираме с нова информация – Използваме картини, използваме примери от, от миналото, е, места на местопрестъпления, за да искаме дори широката общественост да ни помогне да идентифицираме тези обекти. Е, е, е ние е, се спираме на около 200 страни, 200 страни е, и за, за да се идентифицират обекти, тяхното минало, всичко, което може да бъде видимо и да се идентифицира. По този начин е, ние искаме да дадем тласък на разследвания. На разследвания на местопрестъпление или на нападателя – ние публикувахме 20 е, е, снимки. Ето. Започнахме с 20 снимки. През е, първите седмици получихме повече от 4000 имейла. Сега имаме повече от 186 е, е, снимки и повече от 24 000 е, типс, получени от публиката. Ние не смятаме, че е, сме е, изяснили всичко свързани с е, престъпността. Сега тук получавате идея от това, което е публикувано на уебсайта в ляво хотелска стая. И в рамките на един уикенд разбрахме къде точно се намира тази хотелска стая. Ето, тук е пример за баня, където е извършено блудството. Пуснахме го вечерта и до 6 часа сутринта получихме вярната картина. Така че а, получаваме помощ за идентифициране на обекти. А, това допринася отново а, а, за разследването във всички държави членки. Това е пример за това как хората могат да помагат на правоприлагащите органи. Тук а, различни публикации в Европейския съюз. И накрая а, бъдещите тенденции. Първо, а, позицията сред престъпниците по-специализирани престъпления и услуги, които ще се появят през следващите месеци и години. Това ще бъдат нови услуги за престъпниците. Ние трябва да наблюдаваме пазара за тези услуги. Тук е, ще има и нарастване на веригата на доставките. Е, дружествата все повече аутсорстват част от бизнеса си и а, ways of uh... фишинг, фишинг по-специализиран подход към, към хората, към човешкото същество, нови схеми за разплащане, Те се използват от престъпниците е, за измами и накрая сексуалните престъпления и изобщо всяка форма на киберпрестъпност нараства. В заключение, а, е, какъв да бъде ефективният орган? А, е, отговор. А, Имаше предложение на Комисията за електронните доказателства. При повечето разследвания, повече от 85% от всички разследвания е, се опират на електронни доказателства. Е, необходими са електронните доказателства. Е, необходима е правна помощ, правна взаимопомощ, Времето е ключов фактор при киберпрестъпността. Трябва да има пряко сътрудничество между правоприлагащите органи и а, общ поглед и правни ограничения, правна принуда, бих казал. И първия проект вече е публикуван. А, Важно е да се стигне до, из, до, до, до, до източника на престъпността, т.е. интернет адреса. А, не трябва да се ограничаваме само до определена форма на престъпност. А, чувствителните данни, важно е да се повдигне въпроса за чувствителните данни. за да се затрудни обмена на снимки при сексуални престъпления, да, да има определени присъди, да се имат предвид специфични обстоятелства, колко време е минало, колко години и така нататък. И сега стигам до правното сътрудничество. Като принцип, то трябва да остане, но но... Трябва да се премахнат и препятствията пред правоохранителните органи. Смятаме, че правоохранителните органи се нуждаят от инструментариум, който да осигури сътрудничеството им с частния сектор и да осигури достъп до бази данни, като това винаги е необходимо. Ние много бихме се радвали да говорим по тази тема с вас и да получим подкрепа. Благодаря много, господин Ван Гемерт. Сега давам думата за дискусия. Виждам, че има колеги, които желаят вече да участват в тази дискусия. Онези, които те първа искат да се запишат, моля да направят това чрез дигане на картата си. Госпожо Зипел. On... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да задам няколко целенасочени въпроса. Е, говорим за криптиране и за това, че правоохранителните органи не могат да следят комуникацията на престъпниците. Това винаги е било проблем. От друга страна, обаче, Бихте ли се съгласили, че ако все повече физически и юридически лица използват е, криптиране, е, това ще бъде от помощ в някои от атаките? От друга страна расте броят на киберпрестъпленията, на кибератаките. До каква степен смятате, че е проблем инфраструктурата и това, което правят предприятията. Не всички създават безопасна среда и се защитават а, срещу кибератаките. Даже подхождаме безгрижно. По отношение на сексуалните престъпления срещу деца, а, все повече расте броята на материали, които самите деца правят по различни причини. Следователно, борбата с този тип престъпност не може да се води само от полицията. Се нуждаем от осведомителни кампании, от сътрудничество с училищата. Вие препоръчвате именно това и въпросът ми е, виждате ли някакво раздвижване на тази плоскост в държавите членки? Наистина, Учат ли се децата, че това е лошо, вместо да създават такива материали? И по отношение на един от последните моменти във вашето изложение, вие говорихте за снимките, е, чрез които се намират обекти. Казвате, че е много ценно е, да се обръщате към голям брой потребители, които могат да ви окажат съдействие. Смятате ли, че могат да се е, извършват е, така наречените обратни търсения в интернет, за да се види откъде снимките са произлезли? Благодаря, госпожа Рикмонт. You, Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за интересното изложение. Имам няколко въпроса. Първо, технологията за дълбоко фалшифициране. Вие я засегнахте. Това може да бъде много обезпокоителна употреба, тъй като подобни технологии се използват за създаване на материали онлайн за сексуални престъпления с деца и се затруднява идентификацията. Е, смятате ли, че идентификацията в момента е възможна и освен идентификацията на пострадалите, какви е, са основните трудности при използването на такава технология във вашата работа? Е, виртуалните изнасилвания. На какъв етап са сега дискусиите за този тип престъпление? Сексуалните престъпления в интернет могат ли да съставляват виртуално изнасилване? Във връзка с терористичното съдържание, вие се спряхте на този въпрос и колегите проявяват интерес по отношение на превенцията Образованието и осведомяването трябва да се насочат към децата. Трябва да има и борба с финансирането на тероризма. Според мен това са основните аспекти. Правим ли достатъчно и какво друго може да се направи на различни нива? Чух, че в полицейските служби, в държавите членки има проблеми е, с щатните разписания. Има недостиг на служители, има недостиг на ресурси е, за следене на този тип престъпления в интернет. Какво според вас може да направи Европейският съюз, какво може да направи Европол, за да подпомогне държавите членки при това положение? И последен въпрос. В доклада е, се визира един подход е, за справяне с минали и бъдещи предизвикателства, е, а именно е, създаване на хъб, на резерв за иновации в правоохранителната дейност, като се обединят опита и усилията на правоохранителните органи от различните държави членки. Бихте ли дали по-конкретна информация как и кога се очаква този хъб, този резерв да бъде сформиран и да заработи? Господин Кълнер. Благодаря, господин председател. Благодаря за интересното изложение. Най-напред искам да ви поздравя за тази начална страница, която изобразява понятието сексуални престъпления срещу деца. Мисля, че това е невероятна идея. Трябва да се направи така, че хората да видят това, за да могат да разберат колко е важно да помагат. Второто, което искам да кажа, е свързано с електронните доказателства. Вие засегнахте тази област. Прави сте, трябва да се знае е, кой точно стои, кой се крие зад е, един IP адрес. Е, това е свързано с така наречените данни за достъпа. Смятате ли, е, че трябва да се съсредоточите именно върху тези данни за достъпа, за да разберете кой се крие за IP адреса? По-чувствителни са е, въпросите, свързани с защита на личните данни тук. Мислите ли, че трябва да има по-сериозни гаранции, когато се събират доказателства в интернет, защото действително електронните доказателства дават възможност за ускоряване на разследванията, но ние пък сме свидетели на редица нарушения на фундаменталните права при събирането на електронни доказателства. Каква е вашата препоръка при е, използването на по-чувствителни данни? Да се използват е, различни нормативни актове, да се създадат различни нормативни актове или пък да бъдат добавени нови гаранции към съществуващите правила за събиране на електронни доказателства. Госпожа Дюпон. И аз ви благодаря за обстойното изложение. Въпросът ми е подобен на първата част на въпроса на колегата Кьорнер. Виждам, че много активно работите и по Инстаграм. Става дума не само за сексуални престъпления спрямо деца онлайн, но и за други престъпления, които се извършват в компютърния облак. Възможно ли е да се подхожда така и към други области? Как може по-добре да се използва този инструмент в бъдеще за целите на превенцията? Госпожа Келер. Благодаря, господин председател. Ще си позволя да се изкажа на френски. Благодаря сърдечно за вашето изложение. Е, мисля, че и изказванията на колегите показаха нашата благодарност е, за е, невероятната ви работа за преодоляване на сексуалните престъпления срещу деца. Това е забележително начинание и вие се справяте забележително. Имам два въпроса. Можете ли да се опитате да опишете сбито как работите? с националните институции. Не се виждаше добре вашата графика, е, на която описвате работата си с националните партньори. Френската полиция заемаше място някъде в дъното на схемата. Бихте ли казали как си сътрудничите с компетентните органи на национално ниво? По-конкретно. Втори въпрос. Все повече говорим за състоянието на мигрантите, чието семейства биват експлуатирани, за да бъдат накарани да платят повече, отколкото струва а, миграцията им. А, в страната по происход от семействата се искат а, повече пари и, и те биват експлуатирани, за да се плати преходът през Африка, а понякога и към Европа. Чувате ли ме? Да. Бихте ли ни казали какво правите за предотвратяване на това разширяване на капацитета, на потенциала на каналджиите да тормозят семействата, за да изтръгват от тях все повече пари, каквито не им се дължат. Господин Мадисън. Благодаря, ще се изкажа на естонски. И моите въпроси са свързани с въпросите на преждеговорившите. на фона на статистическите данни за престъпленията срещу малолетни и непълнолетни лица в Естония. Кои са онези държави, които най-активно си сътрудничат, когато се използват платформи в интернет за и извършването на престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Допринесла ли е работата на Европол за разкриването на подобни престъпления? Имате ли данни или анализи по въпроса за това колко от уличените от вас извършители са рецидивисти? и колко от тях за първи път извършват престъпление. Различни са размерите на наказанието в отделните държави членки. При подобни престъпления постановява ли се присъда, която да е. Постановяват ли се присъди, които да са възпиращи за извършителите? Преди няколко години Европа бе потресена от огромния брой случаи в германски градове на престъпления, извършени спрямо жени от страна на мигранти. Става дума за посегателства спрямо жени от страна на мигранти. Има ли данни за такива посегателства срещу деца? Господин Зигерс. Благодаря, господин председател. Казахте, че при международното сътрудничество трябва при всички положения да има подобрения. Може ли да цитирате няколко примера за области, в които трябва по-бързо да се предприемат действия в това отношение. Днес, вчера проведохме първите разисквания за електронните доказателства. Слушайки изказванията тук, оставам с впечатлението, че може би тези разпоредби доста ще се разводнят и няма да са особено ефективни в крайна сметка. От една страна трябва да се вземат предвид основните права, от друга страна трябва да се провеждат с бързи темпове производствата. Къде според вас трябва да поставим акцента, така че този регламент наистина да допринесе за постигането на целта? Сани. Госпожа Алсаани. Announcing my name, Mr. Chair. Thank you. I'll be speaking in Swedish. Uh, Много добре се справяте с произнасянето на името ми. Благодаря, господин председател. Uh, искам да се изкажа на шведски. Продължавам обаче на английски и защо ли го правя? Да, имам два въпроса, господин председател. Първият е за това как оценявате ситуацията в северните страни. Там много се говори за създаването на общо европейско ФБР. Смятате ли, че създаването на едно общо европейско ФБР, Федерално бюро за разследване, е, ще доведе до разследването на повече престъпления? Ще има ли така тласък за сътрудничеството е, в разследването на подобни престъпления? Вторият ми въпрос е какво според вас пречи е, за постигането на успех в международното полицейско сътрудничество. Ниска степен на хармонизация, липса на нормативни актове, липса на воля ли от национална страна да се споделя чувствителна информация. Благодаря. Господин Кофър. Mange tak for det, formand, og, øh, og tak til Благодаря, господин председател. Благодаря много на заместник пред директора. Искам да задам въпрос е, за специфичните отношения между Дания и Европол. Знаете, че ние имаме специфични договорености за сътрудничество. Можете ли, като представител на Европол, да кажете какво е участието на Дания в полицейското сътрудничество? Надявам се да ви чуя в смисъл, че между вас и датската полиция сътрудничеството е прекрасно. Председателят благодаря на всички изказали се. Не виждам някой друг желаещ да коментира. Връщаме се към господин Ван Гемерт. Имате следните, следващите 15 минути, за да отговорите на зададените въпроси. Разполагаме с време до 10.30. Да. Благодаря. По-специализираните въпроси ще оставя на колегата Фернандо. Ще се опитам да отговоря на всичко по отношение на криптирането. Да, ние като правоохранителни органи ценим ползата от криптирането, защото виртуалното общество става така по-защитено, обаче от друга страна с криптирането а, злоупотребяват престъпниците. Те знаят, че правоохранителните органи се натъкват на юридически пречки да преодоляват криптирани съобщения. Трябва да създадем системи, Както при прехващането на комуникации и в други подобни случаи, трябва да създадем юридически възможности за снемане на криптирането, на криптираната защита. Е, и също трябва да направим така, че и пострадалите да се ползват от това. Що се отнася до обществената осведоменост за сексуалните престъпления и посегателства, да, наистина е, ние подпомагаме публичните кампании, които организират държавите членки. Опитваме се тези кампании е, да бъдат общо европейски, а не да се провеждат само в една отделна страна. Тази седмица е, имаше кампания в България, беше много успешна. Работим е, да се подпомагаме взаимно не само в разследването, но и в кампаниите за осведомяване. Това е неразделна част от работата. По отношение на а, раз, разпространяването на информация с цел да ни помага обществото. Нашата информация е предназначена за правоохранителни органи, но има данни, които трябва да се дават. Някой път не само хората, но и дружества различни компании могат да ни помогнат за идентифициране е, на това, което се крие зад една снимка, така че подхождаме премерено, за да осигурим необходимата помощ. За терористичните групи в Европол имаме специфичен отдел, специален отдел, чиято задача е снемане на незаконното съдържание. Или поне да се изпращат сигнали на дружествата, които поддържат съответните платформи. Дали сме информация на тези дружества за над 100 000 е, сайта и е, профили в Twitter и други подобни неща. Е, около 90% от това, за което сме дали сигнал, е било затворено. Естествено, Борим се с това да се публикува съдържание, чрез което се радикализират хората. Ние не винаги обаче имаме достъп до това съдържание, защото то не е в открития интернет. Но във всички случаи можем да направим така, че да не се използват за такива цели социалните медии. Ние се опитваме е, да анализираме начина по който се използват социалните медии. Е, след е, всяко посегателство, след всяка атака се опитваме да очертаем присъствието в социалните медии на извършителите на атаките и това всъщност ни помага да извършим и разследването, както и да снемем съответното съдържание. Беше запитано за осведомителните кампании. Неодавна направихме такава кампания под наслова Престъплението няма пол. Ако направим кампания, посещенията на нашата веб страница се качват от обичайните 8000 на ден до 200 000 на ден. Така че това помага да привлечем и обществото към нашата дейност. И по отношение на електронните доказателства, имаме достъп поне до метаданните. Метаданните, които се генерират от един сайт, е, са много важен елемент е, в разследването. Смятам, че е, в едно официално разследване тази информация следва да е достъпна. И ако искаме да стигнем до реалните данни, там има прак. Прак, с който трябва да се съобразим и съответно губим доста данни и не можем да защитим пострадалия. Значи нуждаем се не само от достъп до реалните данни, но и до метаданните и обратно. Не само до метаданните, но и до реалните данни. По отношение на платформите, които използваме и дали можем да разширим тяхното използване. Мислим по този въпрос. Европол играе ролята на платформа. Стараем се да работим на общо европейско ниво, като правим, например, кампании. Много от успелите дружества, добре поставените дружества използват същия платформен принцип. Платформа като подход, да кажем, Uber и други подобни дружества. Работата с националните институции, да, тя е факт. Работим с всички правоохранителни органи на държавите членки, но и с трети субекти, трети лица редовно отчитаме сътрудничеството. В нашия регламент се изисква да правим ежегоден доклад за дейността си. Той се представя и на вашия парламент и се обсъжда с различните държави членки. По отношение на експлоатацията на мигрантите. Да, Много силно присъства организираната престъпност в движението на мигранти към Европейския парламент. Е, е, виждаме, че все повече се разширява бруталността, жестокостта. Това сочи и случая в Есекс. Е, работим върху анализа на всички възможни модус операнди и подпомагаме разследванията, когато установим, че хора биват предмет на експлоатация по въпроса дали... Тоест, извинете. По въпроса за разширяване на международното сътрудничество, да. Нашата е, е система на съдебно сътрудничество е е парцелирана според границите на държавите членки. докато киберпрестъпността почива върху идеята, че граници няма. Така че съдебното сътрудничество има своите ограничения. Голяма част от това сътрудничество се осъществява от държавни органи и не чрез частноправни субекти. Затова е много важно е, те да действат законосъобразно. Електронните доказателства имат фундаментално значение. Преди време, именно е, с оглед на това, създадохме Европейската заповед за арест. И тя много ни помага да действаме ефикасно, когато се наложи. Въпросът дали се нуждаем от европейско фебере, позволете ми да отговоря лично, в лично качество, като специалист, защото Европол не може да има отношение. Значи за едно европейско ФБР ни трябва Европейска федерация, федерална система, федерално законодателство. Аз мятам, че нямаме нужда от европейско ФБР, от евро... общо европейска полицейска дейност. И е, Европол има ролята да идентифицира празнотите, като е, позволи на органите, които имат отношение към дадено престъпление, да си сътрудничат, да работят съвместно. И така можем да организираме, да кажем, европейски патрулни седмици и други подобни инициативи. Така наистина стигаме до престъпниците, а от друга страна използваме тези инициативи и за обучение. Т.е. те постигат двояка цел. Хармонизация също ни е необходима. Ако обаче се придържаме към традиционните правни системи, такива каквито те съществуват в момента, няма да можем да реагираме надлежно на престъпността. По отношение на сътрудничеството с Дания, да, имаме тясно сътрудничество, има специфична договореност с Дания – е, Дания няма пряк достъп до някои бази данни. Е, Трябва да стигне до тях чрез Европол. Е, Това до някъде осложнява нещата, обаче ние сме били в състояние до сега да оказваме на датските правоохранителни органи същото сътрудничество, каквото на правоохранителните органи на другите държави членки, с изключение на прекия достъп, който е ограничен от нормативната уредба. Ако има други въпроси, мога да дам думата на колегите е, бързо, защото имам 4 минути. И имаше въпрос за кибератаките как сме работили по тях, е, равнището на кибератаките е, е много високо. Буквално всеки ден различни дружества и институции е, са предмет на такива атаки. Защитата срещу една кибератака не е само техническа. Дружеството, правителството може да създаде технически бариери, но е необходимо и образование. Защото престъпниците винаги се насочват към най-слабата брънка в веригата. Значи хората трябва да са осведомени. Липсата на образование – Липсата на осведоменост е една от уязвимостите, които престъпниците е, с готовност използват, включително чрез социален инженеринг. Е, да, нуждаем се от разследване и от осведомяване е, в равна степен беше запитано за това как върви сътрудничеството в разкриване на престъпленията сексуалните посегателства срещу деца, с всички държави членки си сътрудничим. Трудно е да дадем статистически данни за успешните арести вследствие на подпомагани от нас разследвания. Но трябва да кажа, че през последните 20 години се борим с сексуалните посегателства срещу деца и виждаме, че тази дейност расте расте, защото се развиват технологиите и престъпниците злоупотребяват с тях. В Европол ние пренасочваме информации, които постъпват от Американския център за сексуално експлуатирани деца. Значи, злоупотребите с платформите се съобщават от самите платформи, Фейсбук и други. И а, ние а, получаваме тази информация. Само тази година сме насочили към държавите членки 300 000 сигнала. И във всеки от тези сигнали се е криело едно или повече деца. Не всички сигнали са достатъчно качествени за започване на разследване. Обаче явно има нужда от повече ресурси. Е, защото е, качествените сигнали са толкова много, че те затрупват бюрата на следователите. Нуждаем се и от повече сътрудничество между правоохранителните органи не само правоохранителните органи, но и неправителствените организации. Гражданското общество имат важна роля в борбата е, с сексуалните посегателства срещу деца. Може да се създават, да кажем, е, е, центрове за защита на децата от сексуална експлоатация. Не е задължително всичко да минава през Европол но ние, разбира се, можем да служим като шапка на по-доброто сътрудничество между правоохранителните органи конкретно. Имаше въпроса за така наречената технология Deep Fake. технология за мащабно фалшифициране. Ние се нуждаем от инструменти за борба с тези технологии, използването им срещу деца и от а, е, обучение. А, е, имаме работна група за идентификация на така нареченото дълбоко а, е, фалшифициране. Правим такива обучения, събираме най-добрите специалисти от държавите членки. В продължение на две седмици правим анализи на снимки които а, вървят по линия на тази технология. Става дума за престъпления, извършвани във Франция, Испания, Германия. И а, когато анализираме снимките, сигнализираме на компетентните органи в съответната държава с молба да започнат разследване. А, това не само води до успешно наказателно преследване, но и до обучение, защото а, така се създава една прекрасна работна среда, в която хората се учат един от друг. Ние анализираме само малка част от материалите, с които са пълни нашите бази данни. Говорим за милиони файлове. Никой все още не е имал физическа възможност да ги анализира поради липсата на ресурси. Затова моят призив е да има повече инвестиции, повече обучение, по-добри инструменти. Е, нашият заместник директор вече каза колко важно е да се настоява на електронните доказателства. Трябва да има сътрудничество с частния сектор. Е, според сегашния регламент е, винаги трябва да се обръщаме към националните органи, за да поискат те информацията. Това е в известен смисъл пречка. Трябва да дадем повече възможности на Европол сам да събира тази информация, за да може по-добре да обслужва правоохранителната общност в Европейския съюз като цяло. Мисля, че с това изчерпах въпросите. Председател, благодаря на господин Ван Гемерт, заместник директора на Европол и на неговия колега за изчерпателните отговори. Сега следващата точка трябва да започне в 10.30. Искам да благодаря сърдечно на двамата ни гости. Със сигурност ще се срещаме отново. Имаше предложение да бъде разпространен докладата за заплахите сред членовете на комисията Либе на хартиен носител. Бихте ли реагирали? Ами можете да го отпечатате от вебсайта. Презентацията ще я изпратя, за да ви бъде раздадена, ако проявявате интереси към нея. let's move. Let's move to point number 10 in the order of the day. Преминаваме към следващата точка от дневния ред а именно учредяване на фонда за обежище и миграция. Точка 10 от дневния ред. Докладчик е госпожа Дали. Тя вече е в залата. Добре дошла. Госпожа Дали ще ни представи постигнатия до момента напредък при преговорите с съвета. Госпожо Дали, имате думата. Благодаря, господин председател. Що се отнася до регламента за очредяването на фонд Обежище и миграция, вече се състояха два кръга от тристранните разговори. Ще се опитам да направя ни приоритети. По време на втория триалог се опитахме да постигнем напредък по редица от тези въпроси, най-вече по солидарността, целите на фонда, принципа на партньорство и извънредната помощ. Изтъкнахме, че солидарността е изключително важна за Европейския парламент. Става дума за екип за солидарност, по който целият парламент постигна консенсус. Всички институции са на мнение, че солидарността е сред целите на фонда, а според Европейския парламент тя трябва да бъде включена като конкретна цел. Ако солидарността не е сред конкретните цели по фонда, то ще направим крачка назад спрямо настоящия фонд АМИФ, обежище, миграция и интеграция. Що се отнася до целите по фонда, отстояваме пет основни приоритета на парламента, които включват солидарността, насърчаването на законната миграция и интеграция, интеграцията. Комисията и съветът не искат солидарността да се включи в конкретните цели, искат също така да се комбинират интеграцията и законната миграция. Искаме да знаем какви средства са заделени за интеграцията и за законната миграция по-отделно. В противен случай няма да можем точно да постановим какво трябва да се постигне по фонда. Що се отнася до принципа за партньорство, парламентът предлага да направим така, че да няма припокривания с други разпоредби. Принципът на партньорство трябва да бъде запазен за фонда Обежище, миграция и интеграция. Очакваме позицията на съвета по този въпрос. Разговаряхме и за финансирането на отделните цели. Парламентът настоява фондът АМИФ да допринесе за постигането на всички цели. Затова и предлагаме минимален процент на разходите по отделните цели. Съветът не иска да се предвиждат такива минимални проценти, за да има повече гъвкавост. Според парламента обаче минималните проценти са най-добрата възможност за това държавите членки адекватно да финансират всички цели по фонда. Обсъдихме и петте елемента на извънредната помощ. Да се надяваме, че ще бъде постигнат напредък. Предстои да обсъдим възможността за принципното предоставяне предоставяне на извънредна помощ на централизираните агенции. По всички преговори се придържам към мандата, даден ми от парламента по силата на позицията му на първо четене. Това е позицията на парламента, която отстоявам по време на триалозите. Ясно е нашето становище. Възнамеряваме да постигнем колкото се може повече напредък по време на финландското председателство. Наясно сме обаче, че този файл не може да бъде разглеждан отделно от разискванията по МЕФЕРЕ. Има все още много въпроси, по които не е постигнат напредък, тъй като съветът няма мандат за тях. Продължават триалозите на техническо ниво. Следващият триалог ще бъде насрочен през идните седмици. Благодаря Мириам, че ни докладва за постигнатия до тук напредък при преговорите с съвета. Предстои сега да изслушаме и докладчиците в сянка, ако те желаят да се изкажат. Господин Ленърс от името на НП. При цялото ми уважение не мисля, че е необходимо докладчиците в сянка да се включват на дълго и на широко. Участваме в преговорите, имаме някои различия по отделни въпроси и мисля, че докладчицата добре обобщи настоящото състояние. Трябва да продължим преговорите в същия дух. Надявам се, че ще постигнем добри резултати. Някой друг иска ли да се изкаже? Например, господин Хук от Обнови Европа или господин Марквард от групата на Зелените. Не сте длъжни да се изказвате, но можете да го направите, ако искате. Ако ми давате думата, ще я взема, разбира се, казва господин Марквард. Съгласен съм с казаното от колегата. Много се радвам, че така тясно и добре си сътрудничим при тези преговори, които няма да са леки. Основната цел на фонда АМИФ е не да се финансират трети страни, а да се подпомагат държавите членки, така че да са подготвени и да действат на принципа на солидарност в случай на по-големи бежански потоци. Благодаря. Господин Кофот? Не. Госпожа Кемпа? Не. Господин Хук, вие сте тук. Можете да вземете думата, ако искате. Като че точно на време влязох, прекрасно. Много е важен този законодателен акт. Трябва да отдадем дължимото на госпожа Дали, която миналата седмица по време на тристранните разговори представляваше изключително добре парламента. Тя изложи позицията ни пред съвета и комисията, а именно, че е изключително важно да се учреди този фонд и най-вече да се финансира интеграцията по него. Искам да поставя акцента върху интеграцията, тъй като тя е особено важна за групата Обнови Европа. Бежанците, пристигащи в Европа, трябва да бъдат интегрирани. Трябва да могат да участват в живота на общностите ни, да не остават чужденци, независимо дали става дума за деца, които посещават училище или мигранти, които изучават съответния език и след това си намират работа и се интегрират в обществото. За нашата група е изключително важно солидарността, така както е залегнала в член 8 на договора, да е в основата на този фонд – Обнови Европа ще продължи да работи в дух на градивност и по време на третия триалог. Благодаря ви. Не виждам госпожа Кемпа, не виждам и господин Урбан от групата на Зелените. Ако никой друг не иска да се изкаже, нека дадем думата отново на докладчицата за допълнителни коментари. Не, не искате да се изкажете. Преди 11.30 трябва да гласуваме. Нека ви кажа първо какъв е графикът по това досие. Няма ли график? Okay. Pending on the next negotiations, no timetable for the time. Предстоят още преговори, така че за момента няма график. Има още една точка преди гласуването. Точка 11. Тя бе отложена ще трябваше да бъде обсъдена веднага след точката, която обсъдихме току-що, но ще бъде обсъдена днес в 17.30. Става дума за доклада на Таня Файон, Фонд за интегрирано управление на границите. Днес ни предстои да гласуваме електронно в 11 часа. В 11 часа ще се състои гласуването, нали така? Предлагам в такъв случай да прекъснем за малко. Ако гласуваме сега, някои колеги ще се оплачат, че не сме гласували точно в предвидения за това час. Може ли да гласуваме в 11 часа? Добре, ще гласуваме в 11 часа, ще направим кратка почивка и точно в 11 ще продължим с гласуването така и останалите, които очакват да се гласува в 11 часа, ще могат да дойдат на време.

Колеги, колеги, добре дошли. Добре дошли. Благодаря ви за присъствието. А, изчакахме, изчакахме именно за да дадем възможност на депутатите, които са предвидили точно в 11 часа да дойдат за да гласуват електронно. Всъщност гласуването ще бъде кратко, доста кратко. А, по принцип трябва да приключим заседанието си в 14.30 да пристъпим към съвместно заседание, ако не греша, с още две комисии. В 14.30 започва съвместното заседание, е, но, както казах, остава ни още малко работа. Не е сложно. Има проекто препоръка от докладчик от госпожа Едвига Вишневска. Благодаря и за труда, но е, намерението в момента е да гласуваме сключването на протокол между Швейцария и Лихтенштайн във връзка с, с е, разглеждането на молби за убежище, подадени в държавите членки на Европейския съюз или в Швейцария, достъпа до е, Юродак е, от правоприлагащите органи. Най-напред а, искам да ви уведомя, че има само едно единствено изменение. Трябва да гласуваме само едно единствено изменение, след което е, ще гласуваме е, цялата препоръка за е, цялото предложение за препоръка. Така че, първо ще гласуваме изменението. Готови ли са ви електронните карти? Всички ли са си по местата? Всички ли са тук? Не? Кого чакаме? А, вас ли чакаме, господин Мело? Are you ready now? We're voting just the amendment. Готови ли сме? Добре. Пристъпваме към гласуването. Единствено изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението е отхвърлено. Сега ще гласуваме цялата препоръка. И край. Е, свършихме с изменението. Сега гласуваме текста. Е, проекто препоръка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с е, значителен брой гласове щяхме да ви поздравим, ако бяхте тук. Благодаря на всички.